guten Morgen. Good morning, everybody. We are in really... Здравейте на всички! В голяма зала сме днес. в същото време ме информираха, че има много колеги, които не са тук, тъй като вървят редица комисии в момента, така че можем да продължим така. Ако бяхме в залата, в която сме обичайно, тя би била пълна, защото виждате колко хора има отзад в залата. И така, първа точка приемане на дневния ред. Нямаме възражение. Приема се съобщ... така, сега одобрение протокол от за заседанието, от предишните заседания. Господа... Госпожа Шаки, заповядайте. Искам да направя една добавка към протокола, тъй като предишния път нямах възможност да откликна на вашите коментари и тъй като а, това заседание също се излъча по интернет и ще а, се подготви протокол, искам да кажа, че няма необичаен аспект на а, следването на процедурата, макар че ние да сме малка група, а, исках да се изкажа, защото все пак е важно а, да се знае, че има и друга страна, различно от тази от вашето изказване. Председателката, да, права сте. Наистина това се случи по време на, за, на гласуването. Тогава не се обсъждат различните становища и вие имахте възможност да го направите тогава, както и вашите колеги. Ако не се лъжа от а, а, левицата. А, така че от вас зависи да следвате правилата, както и аз трябва да ги следвам. И така да знаем за следващия път, че по време на гласуването не може да се обсъждат различни становища. След това имаме време да се изкажем, доколкото това е необходимо. Благодаря все пак за това изказване и ако няма други изказвания, коментари по протокола от предишните заседания, Тоест, моля, ако има такива, на края на заседанието да ми, да ме информирате. Сега на немски. Сега продължавам на немски. Днес имаме. Тоест, днес нямаме превод на а, латвийски, малтийски, шведски, а, нямаме и на хърватски, и от хърватски, и от холандски. Но се надявам, че ще се разберем въпреки това. В вашите документи има малък доклад на последната ни мисия до Пловдив от 9 до 11 октомври. А, трябва да кажа, че преди тази мисия дори не знаех, че съществува такъв град, но мога да кажа, че бях очарована. Ако сте в а, България или в София някой път, на морето минете на връщане през Пловдив, защото си заслужава. Това е град с а, много дългогодишна, многовековна и много интересна история. Много бях щастлива на възможността да разгледам една част от Европа, която за повечето от нас все още е непозната. И а, виждам господин Питела, който а, рядко е гост в нашата комисия. А, той е от Матера, а, не Мадейра, в а, областта Базиликата Апулия, мога да кажа, че и това е място, което си заслужава да посетите, ако минете през Бали. Това бяха моите поздрави и онова, което имах да ви кажа а, за културните столици И нашата мисия ни доведе там, защото искахме да видим тези градове. Сега започваме днешното заседание с едно изслушване на тема, която е от интерес за мнозина от вас. Това са възможностите за онлайн достъп до културното многообразие на Европа. Нашата комисия отговаря за въпроси от подобен характер, а също така и за разпространението на културата като цяло за стимулирането и популяризирането на културното многообразие и опазването на културното наследство. С това имам предвид не само сгради, а и всякакъв вид достижения на изкуството от всякакъв характер. Искам да подчертая, че сме изключително а, заинтригувани от кинематографичното наследство. И в началото на цифровизацията и на цифровата епоха всички процеси се развиват изключително бързо, технологиите напредват и ако сме сигурни, че ще успеем да цифровизираме цялото ни наследство, може би ще разполагаме с прекалено кратко време, за да го направим поради бързия напредък на технологиите. А, в тази връзка ни създадохме така наречената Европеана за, като организация, която ще се грижи за цифровизацията на, българско, на българското и на европейското културно наследство. Знаете, че Google също работи много усилено в посока цифровизация, т.е. ние създадохме така наречената Европеана, но все още няма достатъчно информация, която е изпратена от отделните държави. Знаете, че това е скъпо но ние можем само да предоставим платформата, а държавите членки трябва да предоставят информацията, която да бъде качена на нея. Някои държави са предпочели Google като платформа, например някои обществени библиотеки в Мюнхен дават цялата си информация на Google. Ние не сме задължени да следваме този път. Във всеки случай имаме много интересни въпроси, и за да ги осветлим, сме поканили различни експерти. Започвам с господин Петър Дузек. Той е бившият председател на австрийските телекомуникационни и аудиовизуални архиви. Пал Келер е вице-президентът на вице-председателят на Knowledge Land от Амстердам. Това е мозъчен тръст който се разглежда въпроси на цифровизацията. След това имаме госпожа Анкатрин Лорен. Тя е гостуващ професор на а, университета Макс Планк в а, Мюнхен. И следващият ни гост е господин Штефан Гратман, той е професор по библиотечно дело и информационни науки в университета Хумболт в Берлин. Всички наши оратори са немско говорящи. Виждам, че те са се подготвили за да говорят на английски. Това показва, че в, именно в тематичната област става ясна нуждата от експерти и нуждата от допълнителна информация. Дневният ред на нашето изслушване ще бъде следният. Четиримата оратори имат по 10 минути, за да направят своите изложения, след което имаме един час за въпроси, които да задават членовете на нашата комисия и накрая ще получим отговори от нашите експерти и накрая ще дадем думата на кипърското председателство. Смятам, че особено за опазването на наследството от сгради, кипърското председателство е доста заинтересовано от развитието в тази насока. Още една техническа подробност. Както госпожа Шаке каза, това заседание се излъчва по интернет и в лявата част на вашия пулт има микрофон. Ще ви помоля да говорите в микрофона и ще ви помоля също така да включвате и изключвате микрофона, когато свършите с изказването. Сега започвам с господин а, доктор Петър Дузек. Заповядайте, имате думата. Благодаря. Аз а, ще бях помолен да говоря на немски, като е, подготовката на този текст беше на английски. От много години се занимавам с е, този въпрос. В момента очаквам един асистентски пост в е, Берлин, но си спомням, че тази тема се появи за пръв път още от средата на 60-те години, по времето, когато архиварската работа включваше знанието на средно с латински език и архиварите не бяха обичавани, не бяха обучавани в а, всякакви нови технологии. А архивите бяха в ръцете на хора, които бяха негодни за каквато и да било друга работа. Тоест това беше нещо като наказателно назначение човек да управлява архивите. И а, бяха назначавани хора без бюджет, без компетентности. А, от друга страна, изискванията към тези хора бяха доста сериозни. А, на времето видеоархивите се състояха от 5 кг ролки, които трябваше да се съхраняват. Така че аудиовизуалното наследство в началото на а, обществените телевизии а, е доста ограничено. Например, в австрийските архиви се пазят само петминутни репортажи от кацането на Луната и няма никакви съпътстващи документи. Всички тези документи не се съхраняват. Направихме издирване и установихме, че нито една телевизия не пази тези записи. А, това е единствено порода си събитие, което се оказа несъхранено а, и неархивирано никъде по света и никой историк а, по целия свят не се е попитал дали не си заслужава да се опазят а, тези а, записи. И в този момент е, се, господин, е, се появих аз като господин е, Дузък, чакащ назначение в Берлин и запълващ си времето с архивирането на множество теми, които бяха актуални за онова време на, европей... на австрийското общество. И всички материали, които се архивираха, бяха много необичайни и за каквото и да попитах, получавах отговор, че а, такива документи не съществуват. Вследствие на това, аз а, се а, побърках и казах, че това не е възможно. И в този смисъл началото на работата ми в архивите беше изключително отрезвяващо. Първият термин, с който се сблъсках, беше авторското право. Всички материали, които училищата, например, искаха да ползват, бяха под защитата на авторското право и тогава още не се говореше за цифровизация, а, но това беше първото препятствие, което трябваше да се преодолее. Така че първата стъпка беше а, направата на един вид медийни куфари с а, набор от а, аудиовизуални материали за училищата. Това беше а, на времето си доста модерен подход. В а, този куфър а, се съдържаха множество различни носители на информация, ролки, плочи и от а, този набор от материали произлезе една серия, която се излъчваше по австрийската национална телевизия в продължение на цели 7 години. Това се случи в периода 82-88 година. 89 година бях назначен за председател на телевизионен архив. А, по време на промените в източна Европа за първ път се заговори за дигитализация а, и за интернет тогава изведнъж светът заговори за интернет и това беше точно в момента, в който се извършваха драстични промени в света. Всички вярваха, че всички конфликти, всички а, кризи ще бъдат решени и самите ние ще намерим а, лек за всички наши проблеми чрез а, интернет. Това, разбира се, се оказа неправилно. А, за първ път обаче аз можех да си позволя да назнача юристи, които да работят в архивите и установих, че има две категории. Първата категория намира изход от всякаква ситуация. Това са вашите партньори. А другия вид юристи помагат за това нещата да не се случи. Тоест имат тези, които променят нещата и тези, които правят нещата невъзможни. И винаги трябва човек да се пита какво точно иска да постигне с а, своите връзки. Моите международни връзки а, започнаха да се зараждат в това време и първите ми връзки бяха с Холандия. Имахме и една организация а, шапка от а, пенсионери, които се интересуваха от а, историята на телевизията. Самите те нямаха идеята, че телевизията може да се използва за образователни цели – ние обаче за първ път се опитахме да поставим нашето международно а, сдружение, международната ни организация а, в целите на образованието. Всички тези носители на информация, с които разполагахме, бяха предоставени, но една част от тези архиви, разбира се, разбира се, трябваше да бъдат доста грижливо опазвани. Сами знаете, че един диск не може да се употребява след период от 5-6 години. Така че първият вид знание, който се оказа необходим за нас, беше информация за дълготрайността на различните носители. Това беше началото през 80-те години и през 90-те години нашата организация изведнъж придоби известност. Направихме връзки с а, а, Китай дори. Тоест нашата ни мрежа се разрасна и работехме в държави като Албания, където те първо се създаваха модерни медирни архиви. Разбира се, че регионалната култура беше отразена в начина по който се съхраняваха и се избираха аудиовизуалните информации и също така начина по който тази информация беше предоставена за ползване на обществеността също се различаваха. тук трябва да се замислим дали действително всички архиви, цялата информация, с която разполагаме, трябва да бъде предоставена безплатно. Нещо, което Google може да направи и това доста се доближава до пиратството. А, в, по света има много различни концепции за използване на информация. Например, в Франция съдържанието на архивите, които се съхраняват от организацията ИНА, след а, няколко години стават а, публично достъпни, т.е. авторските права а, изтичат, така да се каже, докато в Великобритания положението е много различно. Т.е. държавите имат различни а, регламенти, Например, в а, Унгария продуцентите имат много малко права за разлика от други държави, където а, авторите продължават да стоят на, на първо място и а, в този смисъл има изключително голяма нужда от унифициране, от а, едно единно регулиране на тази тема. И това, което можах да установя е, че все още не е ясно как са регламентирани авторските права и тяхното спазване. Тоест това от правна гледна точка се намира някъде между частното право и публичния, публичния достъп. Ще ви дам пример на достъпа на студенти до архив, архивите в Австрия. Студентите в момента имат достъп, но само до излъчвани материали. И никога няма да сме в състояние да излъчим всички материали, т.е. дори и тези, които не са а, били излъчени. Това би било нарушаване на тайната на редакцията, която изготвила съответното предаване. И в този смисъл едно международно, едно европейско а, а, правно решение може да регулира тези въпроси, както, например, всички печатни издания предават задължително националните библиотеки по един екземпляр от а, а, всеки а, ежедневник, който е публикуван и от всяко печатно издание. Във всеки случай едно е ясно. Ако има свободен достъп до бестселери на литературата или музиката, те не могат да бъдат разпространявани безплатно в интернет. И тази тема трябва да бъде преосмислена. Бих се радвал, ако този въпрос се регламентира по някакъв начин. И ако човек трябва да плаща, да кажем, 3 цента, също така не трябва да плаща банкови разходи от 5 цента. Този въпрос също трябва да бъде максимално облегчен за потребителите. Например, всички композитори, които са написали някаква известна песен, някакъв шлагер, трябва да получат съответната материална равностойност. Например, аз съм почитател на операта и бях поканен да участвам в планирането на програмата за следващата година, която е посветена на Вагнер. И предложих една викторина, която се организира в тази връзка, да може да се направи и а, като приложение за телефон. А, може да се възприемат всякакви модерни форми на достъп до информацията, и би трябвало всички информации, с които разполагаме, да бъдат използвани, за да се направи един план, така че стъпка по стъпка да се доближим до едно състояние, което е по- благоприятно за всички потребители, но апелирам към вас да го направим за по-кратко от 30 години, защото няма време за това. Много благодаря. Това беше разходка сред из, историята на аудиовизуалните медии, самата аз съм достатъчно а, възрастна, за да си го спомням от личен опит. Трябва да се опитаме да вървим в крак с времето и вие описахте това доста образно. Надявам се, че всички въпроси, които касаят авторското право, ще намерят своя общоевропейски отговор. Колкото по-скоро, толкова по-добре, но вие знаете, че а, това е доста сложно, нещо като квадратурата на кръга. Това зависи както за а, филмите, така и за различните а, документации, а, нещата са доста сложни. Трябва да работим бързо, но и прецизно. И трябва да имаме възможност да разграничаваме нещата. Така че отделните запитвания на потребителите имат едно значение, но и общи запитвания, общото употребяване на информацията също така е а, много важно. А, сега имаме и превод на, на холандски и на, на харватски язик. Сега давам думата на господин Пал Келер. вие вие работите в Амстердам. Благодаря. Аз ще продължа на английски. And... Благодаря много за възможността да се изкажа тук на това уважавано от мен място, ще разкажа за моето участие в редица големи проекти за цифровизация. В Нидерландия сме работили, както каза колегата, от 2005 година по един много голям проект на име е, Energies for the Future. И така цифровизирахме голяма част от аудиовизуалното наследство, много филми, и а, и излъчвани програми, също така и а, участвахме в създаването на музея на филма, а, както и а, в много области, свързани с фотографията. Работихме последните няколко години с Европия... Европеана по темите свързани с авторското право и интелектуалната собственост и в тази област. Имам презентация. Надявам се да са достатъчно големи екраните и а, ще въведа още един проблем. Това е нещо, което сме показвали. А, показахме на една конференция преди три седмици. Отговорът на въпроса кога ще са достъпни архивите към широката общественост. И отговорът, който даваме е все още не защото 96 000, близо 97 000 часа аудиовизуални материали трябва да бъдат обработени, а към момента само 17 300 от тези часове са достъпни за програмите, платформите за образование. Ако сте регистрирани като а, студент, обучаващ се, бихте могли да имате достъп до част от тях. Това е плод на 6 годишен труд а, и само 859 от тези 17 000 часа са публично достъпни в а, редица ограничени платформи, а, в а, различни програми на Европейския съюз и други платформи. И така, тук виждаме наистина мащаба на проблема, който съществува с техническата ни възможност да се справим с тези архиви. И обратно към първоначалната ми история, искам да ви разкажа нещо за моя роден град Амстердам. Не знам дали виждате добре, това е въздушна снимка на тази част от Амстердам където се намират музеите, по-известните музеи. Три музея, този на Ван Гог в средата, Общинския музей, където имаме много съвременно изкуство и Райксмюзеум, който е Националния музей на Нидерландия. Там а, има колекции от 17 век, от златния век на а, нашето изкуство. Вероятно не виждате тук, но ето така ще покажа по-добре. Между двата музея има нещо общо. Голяма част от а, послед... в последно време и двата бяха затворени, което е много тъжно за всички. Но какво правим, ако един музей е затворен повече от 10 години за реновации? Ами, това, което може да се направи е да стане достъпна колекцията, колекциите да бъдат а, направени така, че да са достъпни онлайн. И двата музея са а, създали свои интернет страници в отклик на това, че а, са затворени а, реално физически и ще видите каква голяма разлика има. Ето Rijksmuseum, където има колекция 18 век. Те миналата седмица във вторник инициираха своят вебсайт, студио, частта от него. Наистина удивително а, постижение. Според мен така наистина трябва да изглеждат интернет страниците на културните институции в Европейския съюз. Наистина а, ви съветвам да отидете и да видите а, какво представлява. Ето как те са позиционирали своите а, колекции те са реално там, а, с висока резолюция. Може да се а, приближите към тях, да свалите този материал, можете да работите с този материал. Има и средства, с които може да използвате публикуването. Виждате тази ножица в бутона долу в дясно. Може да разпечатате тези картини, да речем, на чаши за кафе или каквото и да било. Може да из... направите и свое собствено а, свой собствен проект с тях. Ето така смятам аз, че трябва да изглежда интернет страницата на един музей. Наистина можете да се възползвате от цялата а, колекция и да я видите реално. Как могат те да направят а, това? Еми, а, това е фактически свързано с. А, авторското право на колекция от 17 век. То вече е изтекло и а, музея няма подобни ограничения. А, наистина комплименти заслужава а, музея за това, че са се възползвали от възможността да направят а, видяното с а, материала, но също така те са а, приели съвсем сериозно своята мисия към, а, към обществеността, а именно да предоставят а, тези този материал максимално на широката общественост. Тук, разбира се, идва и момента, свързан с доходите от тези колекции. Първоначалният опит е положителен. Те казват, че действително има доходи от продажби, но това са за продажби към професионална, за професионална употреба на тези материали, но наистина не са много хората, които имат възможност за това. И така, първоначалният им опит е много положителен и бизнес моделът им, що се отнася до продажбата на тези репродукции, също е много интересен. И така, това е една от страните, а именно това, което музеят е направил, за да покаже своите колекции, докато е затворена 13 април. Предстои от 13 април 2000 8 е затворен и а, имате възможност да видите тези колекции. А сега към другия музей, който е отворен отново а, от септември насам, вече месец и половина, голям успех а, има, има и възможност за директно показване на колекциите. Но има и колекции, които не са достъпни и затова музеят се старае да предостави достъп до материалите си максимално ето това е първия резултат, тяхната интернет страница. Виждате редица малки репродукции. Е, не знам дали е видимо за вас. Ето тези две, двата сиви квадрата вгоре, е, вдясно, долу дясно. Е, на тях пише, че тези материали не са достъпни поради причини свързани с авторското право. А тук виждате един от символите, които ви позволява да се приближите към а, съответната творба. Това е максималният размер, в който може да се види. А, виждате, че тук става въпрос за съвсем различни колекции. От 20 век голяма част от материалите, почти всички, а, са защитени от авторски права. Ето защо е изключително много трудно да се работи с авторско авторските права, с притежателите им, с получаването на разрешение за публикуване е, и така. Става много трудно да се предостави достъп до тези работи, но много често, ако търсите нещо, все пак може да се ориентирате за дадена творба и да сте наясно дали можете да речем вече да я посетите физически, да я видите на място това е свързано и с управлението на тези творби, администрацията на, на авторското право и как то е свързано с онлайн средата, както говори колегата преди мен разрешението да се предостави достъп до а, дадена творба а, няма как да бъде получено във времената, когато интернет не съществуваше. И така, две много различни страни, а, два различни музея, които а, са решили да направят а, едно и също, но се е получил съвсем различен резултат. И тук смятам, че идва а, ролята на европейската политика. Ако разгледаме колекциите на европейските музеи. От една страна можем да разгледаме метаданните, общите архиви. Те са а, обект на авторското право на самата институция и от тази гледна точка има три различни статута. От една страна а, които подлежат на достъп до които са обществено достояние, собствено авторско право на институцията и които имат авторско право на трета страна. При собственото авторско право на институциите бих казал, че по отношение на Европеана няма какъвто и да било проблем същото се отнася и до тези творби, които са обществено достояние, които не подлежат на авторско право. И а, всичко това проистича от директивата за а, обществената информация. Там също се включват институциите за културно наследство а, в обхвата, в приложното поле на директивата. Знам, че имаше доста голяма наухота от страна на институциите, но от моя гледна точка, ако погледнем дългосрочно на въпроса, това е идея, която трябва да приветстваме и тези институции трябва да участват, защото те са обществени институции, те имат обществени задачи, включително предоставянето на достъп до материалите им за широката общественост за да можем всички да се радваме на тези фантастични колекции, които сме запазили навсякъде в Европа. Големият проблем обаче е авторските права на трети страни. в момента нищо подобно не се обсъжда като правила. Знаем директивата за директивата за произведените сираци, ако разгледаме Европеана, ето това е разпределението по векове. Виждате, че най-голяма част от творбите са от 20 век, защото не е изтекло авторското право. Виждате и колко голям е растежа тук. А пък в 20 век имаме една много сериозна пропаст – което означава, че много от културното наследство няма как да бъде достъпено поради тези авторски права. И тук идвам до моето заключение за презентацията ми. какво можем да направим? Единственото истинско решение е да има изключение за институциите за културно наследство, да имат възможност да предоставят достъп до своите материали за нетърговски цели онлайн. Ако наистина искаме да допренесем за развитието, за образованието и за разпространението на тези културни институции, то трябва да очертаем а, изключение именно за тези употреби. За образование трябва да е възможно да се използват тези колекции в институциите за образование, да има съответните изключение от авторските права, трябва да имаме готовност да направим такова изключение за онлайн средата. А ако не сме готови да го направим, просто да престанем да мечтаем за свят, в който всичко ще е достъпно онлайн. И така бих а, а, се обърнал към вашата а, комисия, вашата институция и другите институции да създадат тази възможност за развитие, да съчетаят интерес, интересите на притежателите на авторско право и целите а, на тези институции. И спомняте си в началото кръговете, които ви показах. Ние сме съвсем в началния етап на а, този процес. И накрая малко данни от мен. Винаги, когато зададем въпроса на притежателите на авторски права, дали ще дадат разрешение, макар да е доста трудно да се обърнем към тях, това е една доста малка извадка. Ако те, ако ги попитаме, даваме много, всъщност получаваме много, много малко отрицателни отговори само процент и половина отказват да се предостави този достъп. Авторите считат, че е нормално, когато една творба се намира в музей, да има достъп до нея и онлайн. Трябваше също да говоря и за Европеана, но а, ще се спра накратко на това как смятам, че тя трябва да изглежда. Ето, виждате Райкс Мюзиъм. тук можете да натиснете и да видите цялата творба. Ето така смятам аз, че трябва да изглеждат нашите колекции, достъпа до тях. Благодаря за вниманието и разбира се, посетете интернет страницата на този музей. Благодаря, казва председателката. Много интересно представене. Струва ми се, че последните данни, които ни показахте, бяха особено интересни за нас, защото в тези изслушвания наистина останахме със същото впечатление, че авторите не биха имали против да се покажат техните творби в интернет, макар да нямат доходи от това, но това са две различни страни. И това е труден въпрос, по който ще работим. Госпожа Ан Катрин Лорен, имате думата. На немски или на английски, както предпочитате. Uh, Добър ден. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа пред такава изтъкната аудитория. Както знаете, вече се каза, аз работя в Макс Планк, интелектуална собственост, седалище в Мюнхен, но тук ще говоря изцяло от свое име. Е, за ваша информация е, на страницата на вашата комисия е публикуван пълният текст на моето изказване. Много са възможностите за електронен достъп до културно съдържание. Всъщност повече са, отколкото си представяме. Просто човек трябва да се възползва от тях. Когато обаче политиците се опитват да намерят законосъобразно решение за това, твърде често се изпада в на улица. И то не просто защото авторското право не е пригодено към съвременните технологични възможности, а и защото самия подход към законовата уредба е остарял при възникване на нова пазарна възможност, политиците затъват в опити да се пригоди законодателството с приемането на нови нормативни актове. Но такава е историята в края на краищата на авторското право. Този подход обаче не е достатъчно мащабен, не е достатъчно всеобхватен. И сега достигаме до един критичен момент в развитието на информационното общество – когато достъпът би следвало да бъде управляван не само от пазарния интерес, а от самото право, от самото авторско право. Правото не може да следва събитията. Нуждаем се от по-точна уредба, от една по-отворена система на уредбата с достатъчно солидно заложени принципи, така че да бъдат опазени интересите както на първоначалните правоносители, така и на обществото като цяло. Авторското право трябва да осъзнае относителното значение на местата, на точките за достъп. И а, европейската културна общност е фактически отличен катализатор в това отношение. Тъй, че моделът на авторското право да еволюира от модел на собственост, на уреждане на правата на собственост, към модел на уреждане на достъпа. Първоначално съм работила е, за музикалната индустрия, е, след това се присъединих към някои потребителски организации и е, хората от индустрията ме питаха как е възможно да, да обслужваш интересите на хора, които искат да ползват всичко безплатно. Онези пък другите ме обявиха за враг, защото съм работила за, за правоносителите. Разбира се, тук трябва да се потърси равновесие. И нека да вземем за пример едно от най-новите технологични въведения. Ползването на компютърни ресурси в така наречения облак – Въпросът се свежда до това дали и как тази технология влияе върху правата на възпроизвеждане на авторските творби. И разбира се, има такова влияние. И в тази връзка трябва бързо да се уреждат възможностите за достъп до творбите, без да се пропускат детайлите на социално-економическата стойност на творбата. За европейския цифров пазар влиянието на неговото развитие върху авторското право може да бъде разглеждано като детайл. Но това не следва, че авторското право следва да бъде оставено без защита. Не обаче по един рестриктивен модел, основаващ се на изключителното право а възосновата на модел на достъпа до съдържанието, с оглед на културното многообразие от една страна и разбира се правата на творците и първоначалните правоносители. Друг пример. Защо няма аудиоборса в Европа? В Съединените щати тя се нарича Sound Exchange, е, е, е, такъв един център – който следи за възмезното ползване на различни аудиопродукти в електронното пространство. Европейското законодателство просто не предвижда общо лицензиране на ползването по закон. Възможно ли е това да стане в Европа? Както вече е станало в Америка. Да, но все още много работа следва да бъде извършена. Първо, Сегашния режим на изключения по авторско право следва да еволюира към нещо по-гъвкаво. Изключителните права, които все още са образеца по подразбиране, така да се каже, трябва да станат по-малко изключителни. Трябва да има повече изключения. Е, и разбира се, да бъдат преодолени някои табута в това отношение. Но тук става въпрос не само за изключенията някои ползватели трябва да получат правото на достъп при по-гъвкави условия, за разлика от сега действащите по ограниченията на авторското право, които по, определе, така, по традиция се тълкуват стеснително. European copyright system being fragmented between 27 member states. This fragmentation is doubled by a lack of flexibility. По-нататък, е, уредбата на авторското право е фрагментирана в държавите членки. 27 отделни уредби. Това трябва да се преодолее и да се възприеме една всеобхватна европейска политика към уедноквяване, а не просто хармонизиране на европейското законодателство за защита на интелектуалната собственост. И тази политика следва да се основава на предназначението на достъпа по видове в интерес на всички заинтересовани страни. Друга причина, поради която днес в Европа няма аудиоборса, е сега действащата в Европа система на колективно управление на правата. is important. Also in terms of access um, to new... И разбира се, трябва да се изработи обща рамка на колективното управление на правата. Проекто директивата за колективното управление на правата в тази връзка може да играе важна роля, що се отнася до задължението на правоносителите да предоставят прозрачна, общодостъпна информация за действащите права на ползвателите, за да бъдат избегнати случаи, които възпрепятстват достъпа до творбата, в това число прословутите творби без авторство или, или сираци. Трябва да помислим за един по-добър начин за идентификация на правоносителите и опростени начини за даване на правото на ползване. И в тази връзка регистри на творбите е, са необходими и разширено, все по-широко ползване на колективните лицензи. Разнообразяване на културното съдържание, достъпът до него – е нещо повече, нещо по-различно от простото спазване на законното право. И в тази връзка бих искал да обърна внимание на нещо, което до сега не е попадало в полезрението и което до известна степен опоручава дебата. Напоследък мнозина политици, регулатори и прочие насърчават така нареченото законно предлагане за противодействие на дефанзивния подход към е, опазването на интелектуалната собственост, т.е. чрез едните санкции. И сега съжалявам, но като юрист аз не знам самото понятие законно предлагане. Какво означава? Нали? Насочеността върху незаконното съдържание, неправомерното съдържание фактически е неподходяща предвид динамичното развитие на електронната среда и растящата правна несигурност. Защитата на интелектуалната собственост трябва, напротив, да се насочи към възможностите за достъп, в това число у нези, които все още не са законосъобразни. Но, но имайки предвид динамичното развитие на електронната среда, ние непрекъсно трябва да догонваме. И разбира се, не може повече да се е, е, пренебрегва е, бурния разцвет на мащабните форми на ползване с нестопанска цел. Не можем да поставим милиони и милиони потребители в интернет в положението на потенциални закононарушители. Преди всички тези проблеми, които тук натрупах, все пак бих искала да завърша с нещо положително. Да, много работа те първа има да се, да се извърши. Преработката на директивата за авторското право, разбира се, е част от тази работа, но вече има една възможност за достъп за всички. Разбира се, това са творбите, е, които поради изтичане на срока са защитени, така нареченото публично достояние творбите публично достояние, самото, самото понятие трябва да бъде позитивно, легално определено и то транснационално. Това е основното съдържание на обществения договор, тъй да се каже, в областта на авторското право и европейският законодател не бива да разочарова в това отношение. Благодаря за вниманието. Много благодаря. Тоест проблема става все по-сложен. Тук а, имаме ситуация, т.е. ситуацията, в която се намираме а, е, че ние не представляваме държава, представляваме общност, и авторското право, което е сравнително ново в повечето държави членки, сега те първа трябва да се хармонизира. А, това е опасно понятие в а, Европейския съюз, но въпреки това трябва да го направим, иначе няма да сме партньор за а, Азия, за Америка и не можем да се преборим с а, всичко, което Google се стреми да направи. Много благодарим за информацията и, и също така за положителния завършък. Сега искам да дам думата на господин Градман, професор Градман от Хумбудовия университет. Той също ще говори на английски. Благодаря ви за възможността да се изкажа пред това почитаемо събрание. Както виждате, графичният знак на Европеана е тук на първия ми диапозитив. Тоест, аз в известен смисъл ще се изкажа в качеството на човек, участвал в развитието на този проект от самото начало и а, съм съгласувал съдържанието на това експозе с а, седалището, с администрацията на Европеана в Хага, макар че, разбира се, споделям личното си мнение. Вероятно, днес единственият сред ораторите няма да засегна авторското право. Всъщност ще спра вниманието ви на техническите въпроси, които са не по-малко сложни. Две са моите послания. Цифровизацията и достъпа, докъде сме стигнали. В това отношение И по-нататък обвързваните данни със свободен достъп от една страна и Google от друга и, и как се свързва. Първо, цифровизацията. Доколко е цифровизирано културно-историческото ни наследство? Да, имаме Европеана. Любопитна статистика, вероятно не, не се вижда добре. 22 милиона са обектите в момента в Европеана. Голяма част от тях виждате от Германия. Преди няколко години не бе така. По-голямата част обаче от културното ни наследство я няма. Ето в този вид е все още рулони, лавици, хранилища, да, да не говорим за това, което също са архиви. И на този фон Европеана изведнъж става твърде, твърде дребна. И един от големите въпроси е как от това все още сравнително ембрионално състояние да достигне до нещо, което да бъде поне 10 пъти по-голямо. Всичко това трябва да го поставим в контекста на един доклад, който препоръчвам на вашето внимание – проекта се казва Enumerate. И тук отново трудно се вижда, но аз ще посоча важните неща. Всъщност, положението е доста удовлетворително. Поне сме цифровизовали 42% от музейното съдържание. Но националните библиотеки, виждате, най-долу в графиката, техните хранилища са цифровизирани едва на 4% че много работа имате първа да се извърши. И дори вече е, преведеното в цифров формат не е на разположение в рамките на Европеана. Едва 15% от това, което е цифровизовано. Е, е, е, може да бъде ползвано през Европеана. На лице е технически проблем – на лице е проблема и за качеството, опасявам се. Голяма част от тази цифровизация е направена така, че след някоя друга година ще трябва да се направи наново, най-малкото за научно-изследователски цели, така цифровизирания обект не върши работа. Да не говорим за за метаданните, за каталожната информация, която съпътства цифровия продукт. to make it available to Europeana, which is not the case, as I said. And the third thing you need to think about... И на трето място, да бъдат въведени свободни, отворени стандарти за качеството на цифровизация. Ако цифровизацията се извършва по такъв начин, че може, че обекта след това може да бъде ползван само с а, фирменно разработени а, средства, с а, стандарти изключителна собственост, то това едва ли би ни свършило работа. По-нататък. Свързаните, свързаните данни със свободен достъп. Вероятно, Linked Open Data. Вероятно някои от вас са запознати това е техническото решение. Всъщност, за получаване на достъп до цифрово съдържание. Четири прости правила. Да се използват стандарт идентификатори, адреси в интернет по формата HTTP, Полезната информация да бъде форматирана по стандарти като SparkQL и RDF. И освен това, така да бъдат вързани данните, че край накрая ще да имат достъп до тях. Ето, така се получават данни с връзка за достъп. Това са публикации посветени на въпроса. Дори има резюме е, за неспециалисти, препоръчвам ви да се запознаете. В Европеана сме следвали именно този подход на свързаните данни. Няма е, да, да, да навлизам в големи подробности, но ето виждате какъв е нашия модел на организация на данните. Ето това, това е иерархията на, на обвързване на данните. Виждате на два слоя с обектния облик и семантичната мрежа или структурата на, на, на значенията под този слой и този облак, този рояк по-настоящем представя около 500 милиарда информационни къса. И ето е Европеана в, в този а, сноп. А сега какво прави Google? Ето, така се гледаше през 2005 година на Google. Това е популярното френско издание Канаран е, хумористичен вестник. И а, Виждате, Жан Ноел Шенене тогава публикува и този текст, когато Google предизвиква Европа. И така, преди 4 години, както може би си спомняте, Европейската цифрова библиотека бе открита с едно впечатляващо излизане от строя на системата – но сега тя е сравнително стабилна и, както казах, е организирана на принципа на свързаните свободни данни. Наскоро се появи нещо, което Google пък нарича графика на знанието. Принципите са същите, но достъпът не е свободен. Google лекичко изменя стандарта на свободните данни, за да регламентира достъп. И въпросът е всъщност, тази приложна програма отговаря на изискването за свободни данни. И още нещо, при една, при една година с Bing, с Yahoo, с Яндекс, големите в областта на машините за претърсване, Google е, сключи съглашение под наслова schema.org за раз, разработването на контролиран терм, терминологичен опис или справочник за управляване на обекти в интернет и, и пак с някои моменти, които ограничават достъп. И вече от политическа гледна точка вие трябва да помислите. Приятели или съперници са тези две неща. А за нас, в Европеана, въпросът е да сътрудничим ли по този начин и при тези условия с Google и ако да, до каква степен? Много трудно да се отговори на, на, на този въпрос, тъй като Google е твърде непрозрачен играч. Google най-вече генерира панароя. Извинете, параноя. Параноята не е добър приятел в такъв случай. Така че аз препоръчвам на парламента съвместно с Европейската комисия да излязат с категорично политическо послание по отношение на тези въпроси за свързаните данни и по отношение на Google в тази връзка. И вероятно за тази цел ще се нуждаете от експертна консултация, така че в тази връзка ви препоръчвам да създадете Европейска група на експертите, която заедно с комисията да проучи по-задълбочено въпроса и да формулира вече политическата декларация на Съюза. Благодаря. Много благодаря, професор Градман. Сега изслушахме има експерти. Чухме различни предложения от тях. Е, една част от тях е, е, способстват за формирането на нови идеи, но също така поставят и въпроси, чийто отговор трябва да търсим те първа. Надяваме се, че с помощта на а, тези отговори ще успеем да разгледаме адекватно поставените теми. Надявам се, че някои от въпросите ще получат своя отговор в а, е, дискусията. Господин Борис, нашия колега от Полша. Е, Искам да благодаря на всички експерти за интересните презентации, които направиха. Според мен сме изправени пред е, ситуация, която е сложна. От една страна огромни очаквания от страна на европейските граждани, младите, за които интернет е основно средство, основен източник на информация. Източник на неформално образование, което възпитава много хора днес. А от друга страна имаме редица инфраструктурни и технически проблеми. Що се отнася до техническите въпроси, смятам, че трябва да ускорим цифровизацията. И по отношение на Европеана е важно да се преразпределят добре европейските средства в следващия финансов период Трябва да се хармонизират а, цифровите стандарти, да се ускори процеса и тук смятам, че държавите членки трябва да си напишат домашното и макар да има известно а, подобрение на а, скоростта на цифровизация, И съм съгласен с колегата, която каза, че е много важно да се разгледат различните системи за авторско право. Има национални бариери, 27 държави членки, модели, които сме наследили от миналото. И тези проблеми изглеждат непреодолими. Светът се движи напред, а законодателството изостава от технологическия напредък. Ето защо смятам, че трябва да разгледаме подробно ситуацията и да ускорим това ам, технологично и законодателно развитие. Има малка светлинка в края на тунела, а, но случващото се е една много малка стъпка напред. И смятам, че а, законодателните въпроси, свързани с а, сектора за обществено достояние, са много важни. Наистина трябва материалите да са достъпни за широката общественост и да подготвим такъв правен модел, който да дава широк достъп до онлайн, културното наследство онлайн. Мисля, че сме обречени, що се отнася до Google Знаем какво направи Google с цифровизацията на редица европейски творби. Спомняме си какво стана, спомняме си и тук в Европейския парламент, в Комисията по правни въпроси какво се случи, но трябва да намерим общия знаменател, така че технологиите, които съществуват днес в света и се използват от голяма част от гражданите, да се използват и в съответствие във връзка с материалите, които са, следва да бъдат обществено достояние, да има публично-частно партньорство като модел. И още веднъж благодаря за презентациите, които направихте, за идеите, които изложихте. Основните полуки, които обаче ние трябва да извлечем, според мен са а, в посока на ускоряване на а, правната дейност, защото иначе проблемите само ще нараснат. Следващия оратор има думата. И аз искам да благодаря на участващите, на експертите за изложената информация. Много конкретен въпрос имам. Внимателно следих казаното от вас и забелязах, че доста имахте какво да кажете за участието на Google в тези процеси. И макар а, да знам, че доста отдавна обсъждаме тези въпроси, наскоро прочетах. Знаете, Google се движи много бързо, действа скоростно. Да прочетах, че много бързо а, да процедира към цифровизацията на а, редица материали и творби без оглед на авторското право. И на второ място, една стратегия, която беше обявена, включва а, разпоредба, идея и не знам дали това е важно, искам да чуя и вашето, внима... вашето мнение. Макар в началото разпространението на творбите да бъде безплатно, те ще имат право по-нататък да имат възможност за някакъв вид ограничение. Така ли е? Може ли да чуя вашите коментари? Благодаря, госпожо председател. Вярно е, много са въпросите, но в същото време... Аз все пак бих искал да кажа, че живеем в невероятни времена. Сякаш се връщаме към времената на енциклопедистите, на, на френската енциклопедия. Опитваме се да съберем на едно място всичко, което е произвело човечеството в областта на духа и да, го, и, и да, да осигурим достъп а, е, а, е, на всички до него. Вече чрез новите цифрови технологии. Госпожа Гало от е, Комисията по правните въпроси поде инициативата за едно заседание посветено светено е, на тези въпроси. Беше доста бурен дебатът, тъй като се противопоставиха два лагера. Днес или трябва да продължим в традициите на авторското право, чието е част от патримониума на едного или други го, и альтернативния подход, основан на достъпа, кой, кога, при какви условия има право на достъп до едно или друго. И това е въпросът. Как да се регламентира и осъществи законосъобразно достъпът на гражданите до цифровото съдържание. И това обръща нещата наопаки. И, и тъкмо този обрат е от съществено значение. И това са двата лагера. Наистина, това са връждуващите страни. Традиционалистите от една страна, основаващи се на, на класическото е, право на собственост и, и новите, които е, насочват нещата към регламентиране на достъпа. И разбира се, цялата тази уредба трябва да се хармонизира, трябва да се уреди на общо европейско равнище. Не, не е просто, разбира се, не е проста задачата, но страшно интересна. Що се отнася до изключенията? от авторското право. Във Франция много се спори по този въпрос. В, в кинематографията има изключения и в други области. Дали не бихте могли да кажете според вас какви изключения са възможни? Могат ли те да бъдат диференцирани по носителя, по, по медиума? кино, фотография, живопис, така нататък, не, не, не е ясно. Госпожа Лорен по-нататък засегна идеята именно за подход основан на достъпа и то е един опростен достъп благодарение на регистър на произведенията. Бихте ли могла да ни кажете малко повече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 страниците в интернет на, на, на, ето, на Рикс музеум в, в Амстердам, на Лувара. Човек иска да отиде на място. Като отиде на страницата в интернет на Европеана, му се ще да си отиде и да не се връща. Благодаря. Господин Кавада, Франция. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на, на колегите за добрата идея. да се срещнем тук с експерти и да, да противопоставим експертното становище на, на нашите нормотворчески усилия. И, и, и тук можем да говорим и за големи обещаващи възможности и за неизпълнен дълг. Европа определено е назад в по отношение на, на цифровизацията на културно-историческото наследство. Закъсняхме твърде скромно, финансирахме е, всичко това. А в същото време от самото начало се развихриха едва ли не теологични препирни по отношение на, на, на, на нормативната уредба. И уж всичко това се уреди, нали, споровете позатихнаха, сега пък няма пари. Ам... и, и какво би трябвало да се направи, според мен? Няма културна економика, така да се каже, без защита на авторското право. Достъпът, да, от съществено значение, но той е вторичен, той следва нещо далеч по-важно, нещо далеч по-фундаментално, а именно уредбата на авторството. Така че аз държа парламентът да превърне в свое правило върховенството на авторското право и правото на автора да получи възнаграждение. Те да кажа, че да, до сега Европейският парламент далеч в по-голяма степен от останалите, държа... от останалите европейски институции го прави, но разбира се, трябва да се отиде и по-далеч и като се диференцира защитата и възнаграждаването на авторското право по отрасли. Втората насока, която бих дал, втория ограничител на, на общите ни усилия на експерти и законодатели е следната. Ако ако не създадем ако, ако не увеличим в значителна степен и то в геометрична прогресия финансирането, ще останем на опашката. В продължение на години и ще изостанем от Съединените щати, от, от Китай, страни, които имат значителни финансови възможности. И а, в тази връзка аз а, смятам, че затрудненото състояние на европейските финанси по настоящен в Европа не може, според мен, да бъде състоятелен аргумент за отказ от финансиране на цифровизацията. Поне по два начина. С един обществен, ако щете, европейски заем. Е, това не би трябвало да представи каквато, каквато и е, да било е, трудност. Край на краща Европа е достатъчно богат континент. Е, и е, е, рейтинговите агенции, разбира се, са насочили вниманието си към държавна съдлъжнялост, но, но Европа разполага с достатъчно средства, които могат да бъдат в необходимата степен привлечени за цифровизация на културно-историческото наследство на континента и на, на второ място в тази финансова връзка. Така накрая ще трябва да бъдем реалисти големите световни цифрови системи е, се натъкват на един сериозен проблем е, за, за признанието. А, а именно, че огромните средства, които се реализират в тази област, се насочват към данъчни убежища. Е, по-настоящем едва собствениците на, на, на тези огромни богатства преговарят с данъчните власти на Съединените щати за евентуално репатриране и облагане на тези средства и, и въвличането им е, в е, стопанския оборот. Защо Европа всъщност е, да не подходи по същия начин и да, да а, а, канализира тези средства, между другото, към цифровизацията? Али, ако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 И в какъв смисъл има да се говори нали, за културно многообразие, ако а, просто нещата остават в килера? Благодаря. И аз имам три въпроса. Окей. Okay. Zum ersten hätte ich eine Първо имам въпрос към онези, които споменаха, че вече има доста произведения, които са цифровизирани. Мисля, че това беше професор Градман. Но тези произведения не се предоставят на платформата Европеана. Това въпрос на пари ли е, или има друг проблем? Втори въпрос. Споменахте, че би било добре да се направи експертна група, която да работи върху възможностите за сътрудничество с Google и как това сътрудничество да бъде развито. В този смисъл се питам как да подходим. Защото Google има друг начин на работа. И ние трябва да се замислим как да поступим, какво да направим и дали това може да бъде финансирано. Следващият ми въпрос касае произведенията Сиратио, сиротялите произведения. Участвах в една конференция в Германия и там имаше множество различни мнения по този въпрос. Но основният въпрос беше колко време ще ни трябва на нас в Европа, докато се обединим около обща директива. Слава Богу, тази директива за осиротялите произведения вече е готова. До сега не можехме да направим нищо, защото чакахме европейска инициатива. С 27 държави се работи доста по-трудно и подготвителният период е много по-дълъг но мисля, че всички би трябвало да апелираме към нашите национални политици, които са препани камък в тази посока, да бъдат съкратени процедурите при разработването на новото законодателство, за да не чакаме толкова дълго, колкото и за колкото чакахме за осиротялите произведения. Направи ми също така впечатление, че никога не говорим за спонсори. Смятам, че бихме имали доста възможности да получим средства от частни лица. Но смятам, че това трябва да се направи на национално ниво, а не на ниво Европейски съюз. Особено когато става въпрос за цифровизацията на нашето културно наследство и на културното ни минало, би трябвало да намерим спонсори обаче трябва да се обърнем пряко към тях и трябва да повишим съзнанието по тези въпроси в обществото. Тоест, трябва да търсим и да намерим личности, политици с добро име, които да търсят целенасочено спонсори за задачата на цифровизацията на културното наследство. Защото в момента при настоящата ситуация на криза не можем да очакваме кой знае какви средства, които да бъдат отделени от държавите членки за тези а, нерешени въпроси. А, въпреки че не става въпрос за големи суми и не всички държави трябва да пъстят, така както Испания. И можем да се попитаме каква е ползата от всички други усилия в други посоки, ако не обърнем никакво внимание на нашето културно наследство. Така че а, сега искам да дам а, думата на госпожа Шаке. Thank you very much. Um, благодаря ви много. Според мен представенията бяха много полезни, затова благодаря на ораторите. Имам няколко общи въпроса. Те са свързани с казаното колегите. При обсъждането на управлението на авторското право в времето на нови технологии и интернет, често се говори и се дават економически доводи. Важен също и е обществен интерес. Но ако разгледаме страните, които се обръщат към нас или лобито в тази област, всички въпроси, свързани с акта, авторското право, изобщо всички теми, свързани с достъпа до материали онлайн, чуваме интересите на музикалната индустрия, на различни други страни, организации а, за авторски кър, а, права. Много, много по-силно се чуват гласовете на тези организации, отколкото тези на, да речем, обществените библиотеки. Ето защо искам да задам въпроса на първия, на втория оратор, защо а, някои организации не искат да а, предоставят достъп онлайн до колекциите си и един въпрос към всички как може да се установи подобен подход, дали бихме могли да се възползваме от по- конкретни разпоредби за гъвкавост, ако все пак не можем, не можем драстично да реформираме системата, което пък според мен е необходимо, да речем, посредством идеята за справедливото използване. Една идея, която съществува в Съединените щати. Също така бих искала да попитам дали знаете, дали би било полезно а, дали има такива изследвания за това, кое ще е най- а, най-полезно, най-доходоносно и най-полезно за обществото като подход, като метод на предоставяне достъпа. Смятате ли, че гласът на обществените институции се чува? Това, което мен ме притеснява е, че Европейския съюз губи в сравнение с Съединените щати и други международни страни в тази област. Съществуват добри бизнес модели за ползи, за добиване на ползи в тази област, но все пак не смятам, че е работа на правителствата да защитават някои бизнес модели, а това, за съжаление, се случва в, известно отношение сега. И също го, е, моя колега каза, че трябва да се ускори законодателната, законотворческата дейност, защото е, не, че са толкова лоши е, правилата, както го каза господин Кавада, но просто има голямо противоречие, голямо стълкновение между интересите и идеите, които защитаваме дори и тук в нашия парламент за това какво трябва да представлява управлението, администрацията и кое трябва да се остави на а, свободния пазар. Управлението, налагането му днес може да се окаже пречка както за а, доходите на създателите, на творците, така и за принципното уреждане в бъдеще. Ето защо трябва да разгледаме а, какво е най-добре да се направи за Европа, да не са подкрепяме остарели бизнес модели, които не са от никой. Така че бих а, се радвала да чуя гледащата ви по тези въпроси. Филин Благодаря. Още веднъж госпожа Бенар Репарт. Euh, Една реплика към господин Кавада. Въпросът за доходите от авторски права. Мисля, че всички сме наясно, че онези, които сътворяват неща, творците, трябва да получат съответното възнаграждение за това. Но от друга страна имаме ситуации, от които авторските права се простират в период по-дълъг от 50 години след смъртта на автора и те са пречка пред използването и достъпа до съответните произведения. Трябва да помислим по този въпрос. Благодаря. Сега искам да дам думата на нашите експерти. Кой от вас иска да започне, господа? Господин Гратман, професор Гратман получава думата. Чух редица въпроси, на които бих се спрял. Да започнем с Google. Аз искам да подчертая, както не можа да направя в представенето, че Google може да бъде много важен партньор в това, което се опитваме да установим. Голяма част от цифровизацията, реално осъществена в Европа, е свършена с помощта на Google. Ето защо редица институции, да речем Баварската Държавна библиотека в Мюнхен, Националната библиотека в Виена имат договори с Google. Те обаче не са прозрачни, не могат да се обсъждат параметрите на тези договори, което според мен е скандално. И също така стигаме до въпроса за липсата на достъп до цифровизиран материал. И така няма как свободно да се преразпределят цифровизирани материали и съответните метаданни и реално ние не знаем какво е съдържанието на тези договори и явно те са направени по такъв начин, че няма как да а, се ползва достъп от а, Европеана по настоящите политики, именно CC0, а именно напълно достъпни материали за каквато и да била употреба. Тук съществува конфликт, стълкновение. Това е правен въпрос, юридически проблем, така че трябва да внимаваме при договорите с Google в бъдеще. Вторият въпрос – ползите за обществото. Има изследвания в тази област, има изследвания, които в момента се извършват. Аз също а, а, наблюдавам някои от тях в Берлин, мога да ги изпратя. Така че очаквах този въпрос. Ако ние нямаме възможност а, да отговорим на вас и другите законотворци, какъв, каква добавена стоеност създаваме с Европеана, с контекстуализирането на творбите, бихме имали проблем. Ето защо имаме изследвания. Те не са готови за потребление от заети хора като вас. Те са доста дълги, но някои от тях са вече готови и мога да ви ги предоставя. Има много ясни ам, делови а, пулки, бизнес идеи, които ясно се а, очертават от тези изследвания. Друг момент, на който искам да се спра. Google е много силен играч. Ние в Европа обаче също сме силен играч и моделът, който сме създали в Европеана, техническият модел, се копира вече от DPLA, цифровата обществена библиотека на Съединените щати. Тоест, ние имаме технологически ам, плюс, а, така че трябва да използваме а, това положение, доколкото все пак го имаме. Google би трябвало да говори с а, нас, защото те загубиха положителния си имидж, който имаха преди години, а вие в Европеана ние поехме а, една част от положителността на подобен а, имидж. Ето защо те м, биха имали полза да общуват, да комуникират с нас. И последния момент, отново към Европеана. Да, наистина не е много красива Европеана. Това е посланието, което ще отнеса обратно в а, а, Хага. Ще имаме нова версия този месец през ноември. А, тази версия изглежда по-добре, по-симпатична но ние работим по а, модели, които са по-интерактивни. Това, което ми се струва, че м- липса в Европеяна днес е наистина интерактивността. Работим по този въпрос. Можете да бъдете убедени, че ние знаем минусите, дефицитите а, в това отношение. И мисля, че това а, бяха моментите, на които съм си отбелязал, че искам да се спра. Благодаря. Госпожа Лорен. Благодаря за въпросите от вашите, от членовете на вашата комисия. Въпросът защо законът няма готови решения за всички модели, предложени от Google, както всъщност беше зададен въпроса. Всъщност в момента правото, законът може единствено да реагира случай според случай. Така че отнема известно време формирането на общо гледище в страна на законодателната а, платформа за а, тези а, въпроси, за да се включи повече от а, обществения интерес в обсъждането и в а, цялата идея. Това е напълно нормално законодателството да не може моментално да предостави цялостни решения. А сега към въпроса за възможността да има такси, плащания за достъпа до онлайн. Имаме едно предложение за единна сума, имаме и а, това за растящите цени във Франция. Всичко това е свързано с управлението на А, общите авторски права. Би могло, обаче трябва всички а, притежатели на тези права да постигнат известно съгласие. Въпросът обаче е, че трябва да се случи това обсъждане, трябва да се стигне до някакъв извод, а пък това е процес, който изобщо не е започнал в момента. Както казах в моето представяне, съществуват решения като а, общо управление, разширено общо управление, което може да бъде интересно като решение. Прилага се. Вече е, честно, често се нарича скандинавското е, решение, където има много удължени е, лицензии авторски, които се прилагат. Това би могло да проработи. Можем наистина тези решения, които вече съществуват, да ги решили и да ги използваме. Това е нещо конкретно. Също така ми се струва, че е необходимо наистина да има един минимален набор от стандартни изключения в Европа. Тук става въпрос за социалните цели, изследвания, достъп до културни, културно наследство, образование. Това е и първоначално в директивата заложено. Разбира се, има разлика между държавите членки, но ни трябват минимални правила. Не става въпрос само за изключенията. Може да има и повече модели за употреба и когато а, прочетем заглавието на творбите сираци, произведенията, ще видите, че става въпрос за употребата, някои възможности за употреба. и първоначално нямаше това изключение за авторските права, а след това то беше включено така че всичко това трябва да се тълкува много внимателно, така че си заслужава според мен да се замислим за по-гъвкави модели за изключение. Особено идеята за общественото достояние, за областта на обществено достояние ще ни помогне да четаем тези изключения. Зарадваме и бележката на вашия на член от Полша. Поправете ме, ако съм права, но ми се струва, че там в Полша имате а, конкретна защита на а, общественото достояние, а, която позволява на автора да бъде да получи някакво заплащане, така че може би си заслужава да се разгледа и този модел от Польша. общественото достояние, така го споменаваме, не всички знаят какво точно става въпрос. Не става въпрос за някакъв а, шкаф с любопитни а, творби. Това е нещо, което съществува и което трябва да бъде защитено. Областта на общественото достояние не е а, област само, която съдържа материали, произведени творби, кои, на които са изтекли а, авторските права, съществуват там и произведения, а, които са на автори, които моментално решават да се откажат от своето право на собственост върху творбите си. имаше въпрос а, за а, регистрите. А, не ме цитирахте правилно. Става въпрос за регистра до œuvre, а не до Травай, както вие се изразихте. Става въпрос за лесен достъп към информацията за авторските права. Това е въпрос, който е изключително популярен. Не случайно Лайпо организира работна група за регистрите за музикални произведения. Наистина тези регистри ще представляват едно много интересно решение. Единствено мога да се съглася с господин Шак за госпожа Шекс за липсата на а, обществения интерес в дискусията, нечуването на този глас. Аз, когато работех за а, музикалната индустрия, беше много по-лесно да стигна до законотворците, а когато говорих за а, когато работя за потребителите, беше много по-трудно. Така че определено съм съгласна с казаното. Дали има консенсус пред, между заинтересованите страни? Не. Всъщност има доста дълъг път изчакване за създаването на многосекторен подход. Много се изчаква. Прес центърът за някои се ограничават. Всъщност е, са много секторно специфични обсъжданията, така че ще трябва да изчакаме до тогава. Благодаря, господин Келер. Много въпроси. Повечето от тях бяха отговор... на повечето от тях отговориха моите колеги. Нека и аз се спра на някой от тях. Полския колега нарече директивата за произведените се сираци е, светлина в края на тунела. Аз не съм съгласен изобщо даже, защото според мен тази директива създава някои възможности, нещо, което имаме и трябва да работим с него. Но ако разгледаме всъщност въпроса, а именно достъпът до а, творби сираци и фактически на никой нищо не е от полза, ако няма доста до там, до тях. Това е някакво спазване на принципа, което е излишно. А ние стигнахме до, из... до решение, което поставя товара върху обществените институции да предоставят този а, достъп. Така че трябва да се променим а ние сме стигнали с директивата до едно много, много малко решение, а, което не е сериозно, а имаме сериозен проблем, резултат от лошо законотворчество, а, резултат от промените в технологическия план, които а, област, която трябва наистина да сме много по-смели, много по-сериозни с замах решение да предоставим. И както казаха колегите, наистина трябва да се а, разгледа тази възможност. Стефан Рамман разгледа и този въпрос. А, съгласен съм с а, критиката към Google, но ние трябва да разгледаме Google и като един чудесен партньор за създаване на материали а, филмови а, архиви Чинечита а, са включили цялата си колекция в YouTube, YouTube, което създава не само огромно количество публика, но също така а, имат и много сериозен доход от рекламните приходи, които а, Google също предоставя и на тях, те всъщност заплащат на своя персонал за това. А, това е модел, който може да се а, ползва от културните институции, тъй като а, основният проблем за тях е, е достъпа до аудитории и Уикипедия знаете как проработи. Това е една подобна идея, но все пак картината не е черно-бяла. Въпросите към мен а, от а, френските колеги. Как да се структурира изключението за институциите за културно наследство? А, и как да не се стигне до много конкретни правила за конкретни сектори? два главни момента. Не може да става въпрос само за нетърговски цели а, при предоставянето без изискване за плащане, предоставяне на достъп до широката общественост. На широката общественост. Също така, а, проблемът тук е разграничение между творби, които все още се ползват с търговски цели, където институциите за културно наследство могат да се окажат в ситуация, в която подриват бизнес моделите, тук трябва да се внимава, и също така голямата част от материала, която не подлежи на такава търговска употреба, наистина трябва да се спазват принципите на, на авторските права, а именно – че авторът, творецът трябва да получава доходите от него, но когато няма такъв автор, все пак трябва да се използва творбата в а, друг. А, в това отношение и да има втори живот, което е изключително от интерес на автора. Взаимоотношението между достъпът и цифровизацията. Това е деликатен въпрос. Разбира се, че няма как да има доста бе, бе, без дигитализация, но друг момент, на който се спряхме и научихме, ако се дигитализира без да се реши въпроса за доста първо, се озоваваме в ситуация, която е изключително сложна и не можем да оправдаем разходите на обществени средства а, защото не можем да а, оправдаем употребата на всички тези средства, след като не можем да покажем за какво сме ги използвали. Ето защо трябва да цифровизираме материал, който можем да представим по подходящ начин на широката общественост и така тя да види за какво се харчат средствата и така на свой ред да се увеличи готовността да се ползват средства за именно такава дейност. И накрая въпросът за а, а, скоростта на законотворчеството. Това е друга дискусия, но тя е доста страшна. А, споменах за тази друга дигитализация. Тогава не съществуваше YouTube. А, правната среда не се е променила а, съществено от 2001 година, когато не съществуваше YouTube. Тогава се справихме с този въпрос – той е свързан с много широко поле, което се разпростира хоризонтално, но можем да се замислим за правна структура, която е свързана с преглед. има едни възможности, които, в които има мнозинство от заинтересовани страни, които са готови на някакво действия, но все пак някакви изключения, които трябва да се преглеждат редовно, да речем на 4 години, механизъм, който да се адаптира към промените много по-бързо, отколкото в момента. Това е наистина непоносима ситуация, която на нищо, е, за никого не е от полза. Толкова назад правна среда от технологичното развитие, от реалната ситуация в света. И накрая, въпросът от а, госпожа Ракен. Страхувам се, че няма истински консенсус в областта на културното наследство, какво трябва да се направи, какво не трябва да се направи. Смятам, че това в голяма степен зависи от а, финансовите модели на националните а, власти. Ако те упражнят натиск за добиване на за повече доходи а, от онлайн съдържанието, то тогава виждаме една много по- егоцентрична позиция на институциите. А, всичко се управлява от отделите за маркетинг и продажби. А иначе пък а, другия вариант е много по-либерален подход. Споменахме директивата. Смятам, че ние трябва да определим ясно какво очакваме от обществените институции в областта на културното наследство. И според мен а, трябва да искаме от тях да предоставят материалите си колкото може повече, в колкото може по-голяма степен към широката общественост безплатно. Повече и повече а, от тези организации ще участват в процеса и това е важно. И последния въпрос – справедливата употреба. За този въпрос, да, трябват ни повече а, гъвкави подходи, но специално за нашата тема може би не е правилното решение справедливата употреба, така както вие цитирахте. Един от основните принципи там е четиристъпков и този принцип е свързан с ненакърняване на основните авторски права. Да, би могло законотворчеството в тази област да се спре и на областите свързани с нарушаването на дадени права, авторски интерес на притежателите на правата в голяма степен това е и инвестиция в тяхната творба. Те могат да се възползват от цифровизацията и доколкото техните права не се нарушават, не трябва изкуствено да се въздържаме от това, което бихме могли да постигнем. Много благодаря и накрая давам думата на господин Дузек. Благодаря, понеже аз говорих малко по-дълго в началото, сега ще опитам да бъда кратък. Ще коментирам едно изречение за най-новото развитие. Ние всички много внимателно наблюдаваме по какъв начин ще се осъществи достъпа до архивите. Виждаме, че навсякъде по света, в арабския свят, в Египет, има много събития и ролята на комуникацията чрез СМС или в Фейсбук има все по-нарастващо значение. А, това променя ситуацията и вече не изглеждат нещата така, както преди 30 години, когато се създаваха архивите на телевизиите. Ако сега чакаме отново 50 години преди да започнем да архивираме информацията в социалните медии, отново ще се изправим пред купчина нерешени въпроси. А, и ако а, отново се изправим пред проблема да не можем да използваме информация, за която няма яснота по отношение на авторските права, а, няма да сме се справили добре с задачата си. Това е единият въпрос. Вторият въпрос е кой отговаря за частните телевизионни канали. Никой не се занимава с архивирането на всичко, което се излъчва в множеството частни канали в държавите членки. Дали това е публично достояние или не? Обикновено ние обръщаме внимание само на нещата, които имат някаква културна стойност. Така че апелирам да се възползваме от опита си от последните 30 години и когато решаваме какво да се архивира, то това трябва да бъде всяко печатно издание, всяко списание трябва да попада в съответните библиотеки. Защото и до сега не се архивират предавания на частни телевизионни канали. И общо взето се архивира на принципа на случайните попадения, т.е. една седмица в годината се правят архивни записи. А, така че след години няма да можем да знаем а, как са се водили предавания, как са се правили реклами на времето. Би трябвало да не забравяме, когато се опитваме да формулираме а, текстове и законодателни разпоредби, трябва да имаме предвид, че се нуждаем от архиви на а, филми а, и на, на предавания, които да бъдат обществено достъпни. В а, средата на 90-те години станахме свидетел на доста шизофренично развитие от страна на Европейския съюз. на времето не разполагахме с технология за архивиране на филми, на движещи се образи. Сега в момента имаме тази възможност и трябва да архивираме както отделни стоп кадри, така и цели филми. И когато предоставяме свободен достъп, трябва да има достъп и до двата вида архиви достъпът, според мен, трябва да бъде регулиран и трябва да има някаква такса за използването му или филмите трябва да бъдат категоризирани като средства за обучение. На времето доста неща в Австрия се промениха след употребата, след въвеждането в употреба на така наречените а, колекции от медии в куфър. И показахме, че можем да съкратим времето за създаване на архиви. Т.е. ние използвахме средства от обществени източници, а по-скоро показахме колко много време се губи, когато а, се търсят а, данни в а, недобре организирани архиви. Така че в момента се опитваме за следващата 2013 година, която ще бъде посветена на Верди и Вагнер, да направим една стройна структура на архивите а, и на а, запечатването, записите на събития в а, тази връзка. Тук не стана въпрос за проблемите свързани с а, пиратството в YouTube. В YouTube, например, има една а, серия, която на времето беше изключително известна в Австрия. 30, 30 сериен филм, който изведнъж се появи в YouTube, без изобщо да са регламентирани авторските права. въпреки всичко, което казвам, смятам, че трябва такива важни филми да бъдат публично достъпни. Много благодаря. Сега ще чуем господин Екърт от... А, а, той ще говори от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на експертите за споделената информация, за полезните наблюдения. Изправени сме, според мен, пред е, е, една планина. Висока, която трябва да изкачим, а сме все още в базовия лагер. Цифровизацията по оценки възлиза на 15-20% от съдържанието, според мен е далеч по-малко и то не на последно място, защото не сме обхванали триизмерните е, ценности, т.е. археологически находки, скулптури. Все още не сме се и замислили за е, триизмерно сканиране. Е, така че върхът е още по-висок, колкото сме си представили първоначално. Ние и сме излезли с препоръка на вниманието на държавите членки за цифровизация. Обсъждаме тези въпроси с държавите членки, но разбира се, е, става дума за 27 национални процесата в някои държави членки е, различни процеси в рамките на, на страната, на по-низко териториално равнище, така че е, координация липсва. Ние в момента проучваме, за да излезем с доклад за напредъка на цифровизацията. Но база данни нямаме, значи не можем да отчетем точно колко е цифровизирано. После кой ще финансира? Въпросът е голям и в това отношение частните субекти като Google играят своята роля. И в директивата за авторското, за интелектуалната собственост ние сме е, предвидели някои неща. Е, държавно-частните партньорства са необходими. Въпросът е как да бъдат уредени в случая. Европеяна би трябвало да знаем, че Европеяна не е проект за цифровизация като такава. Европеяна стимулира цифровизацията, но всъщност това е хранилище или сбирка цифровизирани обекти на различни културни институти. Че значи, Европеяна притежава метаданните, които препращат към цифровизирани обекти в съответния културен институт. Обекти 22 милиона към днешна дата и те са публично достояни. Европеана е полезен инструмент за агрегиране на, на съдържанието. Ако търсите нещо в културните институти по, по места, там където се намирате, ще може да бъдете препратени е, посредством Европеана към други хранилища, към други културни институти, които биха могли да съхраняват търсеното от вас съдържание. И друг принос на Европеана, разбира се, е стандартизацията. И оттам нататък следващата стъпка е онова, което е цифровизирано, да стане достъпно. Много се каза за авторското право, директивата за творбите си раци е, е стъпка в правилната посока, но не, не решава до край проблема. Имаме друга една директива за прозрачност на дейността на колективните дружества за управление. И пак няма да, да се реши до край проблем. Ако вземем кинематографското наследство, само е, 1,5% от филмите са цифровизирани. Е, е, твърде малко от тях са на разположение на, на потребителите в електронното пространство. Освен това, много от тези произведения са извън обращение, така да се каже. И трябва да се работи с филмовата индустрия за модернизиране на отношенията на достъп. Иначе пет стъпки, мисля, са необходими, за да се изкачим към следващия базов лагер по пътя. Първо, директивата за интелектуалната собственост трябва да бъде приета. Ще излезем с препоръка за филмовото наследство през 2013 година, за неговото архивиране и така нататък. По-нататък ще трябва да направим така, че Европеяна да стане по-привлекателна. И е на много важна стъпка ще бъде финансирането в рамките на следващата многогодишна финансова рамка до 2020 година. Европеяна ще трябва да се финансира от схемата Connecting Europe, свързана Европа. Удовлетворени сме от това, че е, Кипърското председателство запазва тази позиция е, в е, контекста на преговорите по многогодишната финансова рамка. И не на последно място, през 2013 година ще трябва да работим с индустрията за изработването един новаторски напредничав модел на лицензиране, независимо от следващи законодателни инициативи на комисията в областта на защитата на авторските права. Много благодаря. Кипърското председателство е представено от господин Солому. Заповядайте, моля. Yeah, thanks, Chair, for the... Uh, uh, е, благодаря, госпожо председател, за отправената покана. Уважаеми е, членове на Комисията по културата, уважаеми колеги, Кипърското председателство на Съюза благодари на вашата комисия за поканата да участваме в това изслушване е, на тема на достъпа до европейското културно наследство. Това за Кипърското председателство е синоним на възможности за достъп до културната съкровищница на Европа. Три са измеренията на темата. Според нас е, юридическото, инфраструктурното и финансовото и едно генерално така, измерение структурата на економически стимули, която да бъде приведена в съответствие с най-новото развитие на информационните и съобщителни технологии. Тук а, бих искал да се спра най-вече на постигнатото сега и да нахвърля някои идеи за по-нататъчни инициативи на съвет. In conclusions on digitization, accessibility of capture material and digital uh, preservation adopted during last May uh, Education, Youth, Culture and Sport Council meeting. Second, uh, I would like to mention a few actions from... Uh... Бих искал да се спра на няколко аспекта на сега е, провеждащите се преговори за многогодишната финансова рамка, в това число свързана Европа, възможности за uh, насърчаване на достъпа до културното многообразие на Европа. И тук става въпрос не само за наследството, културното, а и за съвременния ни културен живот с всички юридически сложности, които поражда това. И освен това, бих искал да спомена едно позакъсняло предложение за препоръка на съвета – за цифровата епоха. За съжаление, комисията не прие тази препоръка в рамките на програмата на кипърското председателство. Съветът обаче излязъл със своите заключения, подновявайки заключенията си от ноември 2006 година, по отношение на Европеана. In other words, these council conclusions aim at renewing the momentum towards a successful digitization. Този начин се подновява стимула за по-нататъчна работа. This commission recommendation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 освен това, цифровизацията превръща културното наследство в стопански актив, в част от богатството на европейската економика. И по този начин е основа за иновации, за творчество с значителен стопански ефект, в контекста на стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. По-специално в приложение към заключенията на съвета е поместена индикативна пътна карта за следващите три години. Имайки предвид е, бюджетните ограничения, на които се натъкват повечето държави членки, както и затрудненията свързани с авторските права, се препоръчва да се работи по държавно-частните партньорства, подобряване уредбата на достъпа до културно съдържание в електронното пространство и по-нататъчно усъвършенстване на Европеана digitization, online accessibility of cultural material and digital preservation like Europe. Финансирането на тези дейности в рамките на Европейския съюз и в частност схемата свързана Европа е част от преговорите между съвета и парламента. Това е част от главата цифрова инфраструктура. В хода на преговорите по бюджета за далекосъобщителния отрасъл Кипърското председателство за пръв път залага разчети индикативни, независимо от това, че повечето държави членки настояват за сериозно намаляване на, бюджета. В тази част Кипърското председателство предлага сравнително по-малко намаляване с около 2 милиарда в сравнение с първоначалното искане на комисията. Разбира се, преговорите не са приключили. Окончателната сума, заделена за цифровата инфраструктура в рамките на свързана Европа е от значение за нашата тема днес. И този окончателен задел ще бъде обект на по-нататъчни разговори. is uh, in other uh, as far as program is concerned, which is the other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 Искал накратко да споделя още някои данни за бюджета. Извиняйте. Мисля, че нямаме време сега да се занимаваме с бюджетни въпроси. Бихте ли могли да обобщите? Нали, е, бюджетът не представя интерес за нашите гост-експерти. Приключихте ли? Yes. Yes. Thank you very much. Now I think uh, we come to the end of this uh, meeting. First of all, I want. А, благодаря. Приключихме е, е, тази наша проява. Извинявайте, бихте ли могли да изключите микрофона си? Also jetzt rede ich aber wieder Deutsch, damit ich mich nicht verhaspele. Vielen Dank den Experten. Es war wirklich äh, много благодаря на нашите експерти. Действително, техният принц беше изключително полезен и те много спомогнаха за хода на нашата дискусия, която разбира се ще продължим. Онова, което подчертахме тук, беше ролята на онлайн архивите, и достъпът, лицензирането на данни, авторското право, правни аспекти и различни начини за обвързване на културното наследство с линкове. Но, както каза и комисията, сме изправени пред огромна планина и ако се опитваме да я покорим с тази скорост, а, ще ни изненада следващото цунами, което ще ни залее. Още веднъж искам да повторя, че Европейският съюз не е една единна държава и сме изправени пред допълнителни проблеми. За съжаление и ние а, ще имаме проблем да се получим от грешките си, както вие, господин Дузък, споменахте. Всички процедури са прекалено бавни и дори а, законодателни актове да бъдат подготвени, това далеч не означава, че а, те са приведени в действие. Дори и ние да се споразумеем за законодателни актове. Минават години до влизането им в действие и националните правителства са онези, които все още не могат достатъчно бързо да се получат от своите грешки. Така че смятам, че трябва да се опитаме да въздействаме по-силно върху националната политика, така че да можем по-бързо да стигаме до решения във връзка с наболели въпроси. когато вземем предвид малката преднина, която ни дава платформата Европеан и понякога водя разговори с хора, които не знаят какво представлява Европеана. Днес можем да кажем, че това е модел, който се копира в Америка, но нашата задача е да направим този модел малко по-атрактивен. И искам да се върна на регистрите, аз бих ги нарекла каталози, които се споменаха, трябва да има свободен достъп до тях. Няма друг начин. И ако някой търси нещо специално от някакъв каталог, то трябва да плати. Това също се разбира от само себе си. Но аз като практик, не юрист, понякога се ужасявам от твърде юридическия подход към неща, които всъщност трябва да бъдат полза на хората. Нашите експерти разясниха доста а, добре ситуацията, в която се намираме в а, момента. А, искам да извиня още веднъж колегите, които в момента не присъстват тук. Те имат а, друга работа, но нашият е, брифинг за библиотеките е много полезен. А, тук а, нашите а, сътрудници са си дали труда да споменат много важни теми, свързани с цифровизацията, бих помолила нашите експерти да вземат тези информационни материали и може би това ще ви даде по-добър поглед върху нещата, които ни занимават тук в тази комисия. Сега искам да освободя всички колеги, които няма да присъстват на заседанието на координаторите. Ще се видим днес след обяд в 3 часа когато ще стане въпрос за образованието в Европа, не за Еразъм за всички, а за Yes Europe. Сега искам да ви помоля, у нези от вас, които няма да участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата и да вземат тези чудесни информационни материали.